Okay. Point four of the agenda. Четвърта точка в дневния ред. Контрол върху изпълнителните актове, върху делегирани актовете за делегация и изпълнителните мерки. Днес ще обсъдим много актуална тема, т.е. минималните изисквания собствени средства и допустими пасиви. Комисията е приела актовете за делегация и ние ще обсъдим въпроса във връзка с подготвителната дейност. Информирани бяхме от комисията и другите органи. Както знаете, че парламентът настоя за, добро, за добра интеграция на двата инструмента. И въпросът е много важен. Искам да приветствам Патрик Пирсън от Генерална дирекция ФИЗМА, представител на Европейския банков орган и Елке Кьоник, председател на съвета за преструктуриране. Започваме с Европейската комисия, след това Европейския банков орган и след това ЕЛКЕ. Господин Пирсе, заповядайте. Пет минути. Благодаря, господин председател. Много важни въпроси. Ще кажа няколко думи за МРЛ, изискванията за собствени средства и допустими пасиви. И след това ТИЛАК приехме, приехме стандарт, който изменя предложението в някои области. Радваме се, че Европейския банков орган приема много от нашите предложения. Има една област, в която не се съобразяхме с предложението на Европейския банков орган и това е въвеждането на минималните 8% за системни банки за МРЛ. Защо не направихме това? Първо, от правна гледна точка, директивата говори ясно за калибрирането на МРЛ. А именно това е изискване към банките и се определя в зависимост от ситуацията от органите за преструктуриране. Е, хармонизираните 8% не е въпрос на желателно, нежелателно, то е чисто и просто незаконно според комисията. Втората причина, поради която не въведахме 8-те задължителни процеса е политически, има политически характер е, на тристранна среща беше взето решение да няма хармонизация на второ ниво. И комисията отразява това политическо споразумение в стандарта, който сме предложили. Искам да кажа ясно, че сме съгласни, че има нужда от стабилен МРЛ или минимални изисквани собствени средства и допустими пасиви всички банки трябва да имат стабилни МРЕЛ. Тук няма спор, не сме съгласни единствено с възможността за хармонизация чрез акт на второ ниво. Това променя ли текста, предложен от комисията? Това ще доведе ли до практически различия? Не. Органите за преструктуриране имат възможност за взимане на решения на ниво едно да определят МРЕЛ както на, както на ниво 1%, така и на много по-високо ниво. Господин председател, може би трябва, на бързо, трябва да работим бързо. Парламентът има 3 месеца да възрази. Разбираме, че органите за преструктуриране искат бързо да вървят и да определят стандартите за МРЕЛ и се надяваме парламентът да не бави влизането в сила на тези правила. По-нататък нещата не спира до тук. Както знае вашата комисия, Европейската комисия ще излезе с нормативен акт за транспониране на ТИЛАК. Това ще измени сегашното законодателство и съветът и парламентът ще имат законодателни правомощия за коментари и изменения. Надяваме се предложението да бъде представено до края на тази година. Постигнахме значителен напредък на техническо ниво и на експертно ниво. Целта ни е да намерим разумен компромис между глобалното споразумение на ТИЛАК и изпълнението му на европейско ниво в е, изменено законодателно предложение. Възнамеряваме, както казах, до края на годината да излезем с законодателно предложение. Надяваме се да има упростяване на нормативната база. Не смятаме, че банките трябва да спазват два стандарта МРЛ на европейско ниво и ТИЛАК на глобално ниво. Ето защо ние търсим интегриран подход в нашето предложение до края на тази година. Емрел и Тилак имат една цел. Надяваме се, че ще съчетаем стандартите на Г20 с това, което е представено. Ще спра до тук, господин председател. Благодаря, казва председателят. Имам някои въпроси към вас, но ще ги запазя за дебата. Сега, Европейският банков орган. Благодаря, господин председател. Уважаеми члени от комисията, за нас е удоволствие да бъдем тук е, след е, намерението на комисията да приеме стандарт МРЛ и други технически стандарти, които изготвят от ЕБО. Ние много от тях внесахме още през юли миналата година.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 процеса се придвижа напред. Смятаме, че това е важна стъпка в прилагане на новите режим на Европейския съюз за спасяване на банки и е, преструктуриране на банки. Този е, съображенията са такива. Е, органите за оздравяване на банките могат благодарение на тази на МРЛ да се придвижат е, е, е и да действат бързо, да могат да се вземат решения и до края на годината за отделни банки. В някои случаи разбираме, че финансирането реализиране на тази политика е, изчаква прилагането, одобрението и приемането на стандартите. До сега това беше е, известна пречка, така че сме съгласни с комисията. Е, искаме да, да действаме максимално бързо. Готови сме да предложим съдействието си по време на този период на разглеждане на стандартите измененията, които е приела комисията към нашите стандарти, отново съгласни сме с комисията, че не очакваме те да доведат до е, значими е, е практически промени но според нас ние не залагаме минимални изисквания за собствени средства. Смятаме, че тези 8% преди да се прибегне до, до бейлаут, тогава когато собствените ресурси на дадена институция не са достатъчни, смятаме, че Целта ни с това е да се е, внесе повече яснота в е, процедурите. Сега какво става? Е, органите за оздравяне на банките могат да го правят. Е, е, виждаме в случая с. Е, е, SIB и други. Е, тоест, е, с, с, е, до голяма степен нещата ще продължат да се е, правят по начина, е, по който се правиха преди да бъде прият нашия проект. Ние участваме в техническата работа по дефиниране на стандартите и когато определяме техническите стандарти и критериите за залагане на, този, на тези минимални е, изисквания, е, ние оглеждаме е, разпоредбите е, на Борда за финансова стабилност, е, за да е, може, да кажем, банките в даден случай да отговарят на изискванията и на ТИЛАК и на МРЕЛ. Основната разлика между Тилак и Емрал е, че е, Емрел се отнася до около 7000 е, кредитни институции в е, Европейския съюз, т.е. много по-разнообразна група от институции. Емрал предоставя повече възможности за маневриране, повече гъвкавост. Разбира се, тук въпроси като до каква степен е, Тилак може да, да се разшири действието на Тилак, за да обхване е, именно тази група е, институции, която засяга МРЛ. Важно е сега тези институции да могат бързо да предоставят ясни и стабилни е, насоки на банките, за да знаят какво да очакват. Това ще даде възможност на банките да започнат да планират е, да правят своите планове за финансиране за следващите няколко е, години, като се отчитат и преходните периоди. Друго, тези органи трябва да имат правомощия да заложат МРЛ по начин, по който е, те могат да дадат законодателен мандат на банките, за да бъдат е, те, е, да подлежат те на преструктуриране и оздравяване и е, за това трябва да има съответния мандат. На практика ЕБО възнамерява да допринесе към тази дискусия е, с е, цел... Е, е намерението ни е да излезем с междинен доклад началото на лятото тъй като изпълнението на МРЛ е на много ранен етап – особено по въпроси, като например МРЛ изисквания за вътре в групата. Ние нямаме да имаме време да огледаме всички въпроси, които се е, очаква от нас, то ние правим едно крупно е, проучване на 25 банки, е, които като разглеждаме и политиката, които Европейския орган за оздравяване както и тези е, органи, които прилагат е, Тела, Кембрел в Швейцария и други юрисдикции е, използват. Ще трябва да се решат технически въпроси като по, по съответния общ деноминатор, въпроси за разкриване на имената на банки, някои от въпросите са сходни с тези от капиталовите изисквания по стълб 2 именно разкриване на информация, е, която се отнася до инвеститорите в контекста на МРЛ. Е, благодаря ви, това е от мен. Thank you. And now, Благодаря. Сега Елки Кьоник. Добре дошла в парламента. Имате думата. Благодаря, господин председател, почитаеми депутати. Ще започна с е, нещо, което се разбира от само себе си. Създаването на МРЛ, което ще направи банките, е, ще даде възможност на банките да бъдат е, о, оздравени е, е основна цел на органа за е, е, оздравяване на банки. И повода да дойда аз да обсъждам въпроса с вас тук. Очевидно е, е, защо е толкова важен въпрос. За да може едно спасяване с вътрешни средства да бъде е, работещо решение, е необходимо да, е сигурно, да се гарантират достатъчно е, така наречени е, е, пасиви, е, е, работещи пасиви, в момента, в когато е, е органа, съответния орган е, трябва да констатира необходимостта от е, оздравяване. По дефиниция, а това беше ве казано многократно, това ще е, зависи от системния отпечатък на отделната институция. Е, и тук няма конфекциално решение. Е, Същевременно МРЛ е, е, трябва да е не по-малко от 8%, но разбира се, е, в отделни случаи може би ще е и много над. Това ще е изискване за най-големите банки в Банковия съюз банките, които имам предвид, са банките, които попадат в промощите на, на СИБ и други, които са в е, от този мащаб. Не, не говоря за всички банки в банковия съюз. Е, тук е, можем със сигурност да допуснем, че ако те изпаднат в беда, процедурата по несъстоятелност ще бъде най- вероятното решение, така че 8% веднага ще задействат. И това е логично. Тази година започна този процес на равнище на групата. Аз се усмехвах преди малко, когато говори колегата, защото това, че стандартът току-що е прият, не значи, че следващия понеделник ще сме взели всичките си възможни решения. Процесът е малко по-дълъг. СИБ сега набира данни от институциите и изготвя своите заключения. Е, членовете на комисията ви са наясно, че комисията е изготвила делегиран акт по МРЛ и е, е, СРБ следва това в действията си последните месеци. Не виждаме основания да променим политиката си в резултат на следствие приемането. Е, Приятстваме е, яснотата, която е, делегирания акт ще внесе по Емрал по отношение както на органите в Европейския съюз, но и самия банков сектор. Факта, е, че комисията задрасква споменаването на 8% е, за системно важните банки, пък и споменаването на е, този стандартизиран период на постепенно навлизане, всъщност няма да се отрази върху решенията на борда на съвета по, за един съвет за оздравяване. Сега, е, тлак, е, тоталната ния е капацитет за поемане на загубите поставя същите цели и като МРЛ, но разбира се, подходът е различен. Тук говорим за 16% претеглени срещу риска активи и е, този процент ще се качи е, на 18 и съответно втори на 6,5 до 2022 е, година. Вие можете да е, направите вашата аритметика и да слеете двете е, числа. Е, ТИЛАК е, ще се прилага към глобално важни системни институции и Тилак и Емрел са важни стъпки за създаването на равнопоставеност за банките. Е, ще създадат и стимули за оздравяване и преструктуриране и гаранции, е, че няма да, е, банки няма да почиват на принципа твърде голяма, за да, за да потъне и разбира се да е ясно, че няма да има фондове за оздравяване, ако не се използват първо 8% от използваеми е, пасиви на банката е, според нас не само е възможно, но е решаващо и МРЕЛ и ТИРАК, ТИЛАК е, да бъдат прилагани съвместимост, с, е, е, не на, поне за да се гарантира равнопоставеност и в еврозоната, и в глобален план но а, единния съвет трябва да прилага Емрал от този момент нататък в момента, така че не можем да изчакаме а, започване на изпълнението и прилагането на ТИЛАК. Но е, в това няма нищо лошо, защото аз лично не виждам конфликт между двете. Работим с комисията и с други за е, решаване на изчистване на последните проблеми, но в момента ние вземаме решение в рамките на МРЛ и по този начин е, в, привнасяме основните черти е, на, на ТИЛАК е, в нашите решения и това ще бъде една от основните ни цели за борда до 16-та и нататък. Извинявайте, че е, присрочих е, допустимото време. Благодаря много. Мисля, че това беше много полезно, дори допълнителните минути, които е, отнехте. Благодаря ви. Благодаря за всички направени изказвания. Много е сложна тази тема, честно казано. Виждам различните подходи на ЕБО и на комисията. Би било добре да чуем и мненията ви по два въпроса. На първо място. Какво е отражението върху нивото на МРЛ навсякъде? Как можем да бъдем сигурни, че имаме наистина високото необходимо ниво на МРЛ за вътрешната рекапитализация. На второ място, как тези два подхода могат да бъдат обсъдени в контекста на тлак или общия капацитет за поемане на загубите – Това, което аз разбрах, е, че комисията е на мнение, че тези 8% са противозаконни. Дали това е становището на Европейския банков орган обаче? Иска ми се да можем да обсъдим делегирания акт малко по-пространно, но поне ако се отговори на тези въпроси, ще бъде добре. Благодаря. Елиза Ферейра. Много ви благодаря наистина. Първо трябва да поздравим трите институции, които току-що чухме. Виждаме, че нашите институции са мъдри, в тях работят добре подготвени хора и това е чудесно, тъй като навлизаме в много сложна област. За първи път навлизаме в изцяло непознати територии. И затова наистина поздравявам докладчика и докладчиците във всяка, които искат да се справят с проблема твърде голяма, за да пропадне. Ние, разбира се, имаме вече някои законодателни норми от съвсем нов тип. Вече сме по-умели и наистина внимаваме, защото не искаме да има непредвидени последствия. При тази цифра от 8% ни се искаше най-вече ако има отново криза, тя за нея да не платят накоплаците, да не трябва пак те да спасяват банките. Разговаряхме помежду си за тези 8% вътрешна рекапитализация при всички институции, независимо от бизнес модела. Видяхме какво се случи при кризата. Нямаше вътрешна рекапитализация от 8% нито в Европа, нито в САЩ, но сега е необходимо да се премине към етапа на изпълнението. И за това трябва да сме сигурни, че постъпваме правилно – че няма да се стигне до непредвидени промени в системата. И това съответно да доведе до вътрешна рекапитализация на несистемно важни институции. Би било опасно наистина да изпуснем нещата от контрол. от една страна е странно и аз не поставям под въпрос това, което сме направили. По-скоро искам да привлека вниманието на всички, които работим заедно. Наистина трябва да прецизираме. Не бива да създаваме проблеми в системата които да изложат на риск цялата построена от нас структура до сега. Когато сравняваме МРЛ и ТИЛАК, виждаме някои сходства и разлики, например при изчисленията. Имайте предвид, че има и различен преходен период. Освен това, ТИЛАК ще се прилага само към СИФИС, докато МРЕЛ се прилага към всички финансови институции, 6000 на брой в Европа. И накрая бих призовала първо да видим какво липсва в цялостния модел и на второ място да видим какво сме създали до сега и как да сме сигурни, че то няма да бъде изложено на риск, ако детайлите не са достатъчно прецизни. Благодаря на комисията за инициативата. Наистина виждаме, че се зачитат решенията на ниво 1 като виждаме, че на ниво едно се дават правомощия на оправомощените органи по преструктуриране да вземат своите решения. Благодаря, съжалявам, че толкова дълго говорих. Благодаря. Екаре не ги виждам. Силви Голар за либералите. Благодаря за тази размяна на мнения. Много е полезна. Наистина е хубаво, че можем да чуем и комисията, госпожа Кьоник. Първо, нека ви напомня, че преди няколко седмици ние приехме доклад. Колегата Дълво присъстваше за един международен механизъм за определяне на основните норми – защото трябваше да обясним на гражданите, кой всъщност взема решенията. Ако всичко ще зависи от съвета за финансова стабилност, по-добре да закрием парламента, защото там присъстват министри, но няма никакви представители на гражданите. Аз много уважавам Г-20 и направеното от тях по време на кризата, но в Г-20 има и държави, които не са модел за демокрация. Така че не може да се каже, що ми идва от Г-20, значи е добро. Добре е да има световно сътрудничество, но не може всяка дума на Г-20 да се приема за свещена. Наистина, както призова и колегата, нека бъдем по-предпазливи е, по отношение на приложното поле. Трябва ли да следваме американската логика, която е нормите да се прилагат само към определени институции, или да имаме предвид целият европейски банков сектор, който е много разнороден. Всъщност рискът при кризата не дойде от големите банки, защото те бяха под строг надзор. Но в други държави пък положението беше различно и там наистина платиха накоплаците. Още нещо. Трябва да се четат текстовете. В директивата ясно се обяснява правилото за 8%. Казва се пределно ясно, че то ще бъде интерпретирано според отделния случай. Когато ЕБО говори за по-голяма яснота, това не означава една и съща ставка да се прилага спрямо всички. И накрая, питам се, дали тук няма една опасност. Дали можем да кажем, че всички фондове, е, всички банки, които са изпълнили изискванията, могат да имат достъп до фонда за преструктуриране. Тук трябва да внимаваме, както каза и Елиза, екипа, който работеше в миналото, Имайте предвид, че тези фондове служат и, служат и като защитен обществен механизъм в даден момент. Трябва много да внимаваме в това отношение. Нека имаме предвид и законодателната рамка. Агенциите на Европейския съюз прилагат законодателните рамки норми. Не става дума за някакви финансови фатасмагории, които след това да имат отражение върху економиката ни. Не би трябвало банките да се ограничават до степен, в която да не могат да реагират. Благодаря, Силви, Филип Ламбертс. Благодаря. Добър ден на всички. Първо, аз съм напълно съгласен с казаното от Силви и ролята на финансовия съвет. Наистина този съвет би трябвало да предлага законодателят да решава, не обратното. Силви, също вие сте права, че може би френските банки не са имали нужда от толкова пари на дънакоплаци, но да ви напомня, че без тяхната помощ Сосиете Женераль, БНП Париба щяха да бъдат в плачевно състояние, защото се използваха фондовете на АИГ. Много внимателно изслушах комисията, която сега не ме слуша, но както и да е, вие използвахте правния аргумент и политическия аргумент. Правният аргумент ми се струва, че беше доста скромен, докато политическия много категоричен. Разбира се, аз съм обикновен човек, не съм правист, но знам, че за да имате достъп до фонда за преструктуриране, трябва да имате вътрешна рекапитализация на 8% от всички пасиви. Нима смятате, че има нещо, което би спряло институциите да получат достъп по този фонд. И ясно е, че трябва да има 8% МРЛ. Това се разбира от само себе си. Не съм убеден, че правните ви аргументи биха издържали по-дълго от 30 секунди в Съда на Европейския съюз. Намерението на законодателя при 8% е пределно ясно. Затова ми се струва, че вие всъщност играете някаква юридическа игра, за да изпълните политическа поръчка. Честно казано, аз бих застана на страната на Ебо. Не си спомням каква дума точно използва Силви. Мисля, че тя използва думата фантасмагория. Аз не мисля, че те се занимават с фантасмагории. Напротив, те казват, че при системно важните институции има само едно решение. Разбира се, то може да се взема според отделния случай, може да е и повече от 8%, но няма как да бъде по-малко от тези 8%. Вие имате долен прак така че правният аргумент не е много убедителен. При ТИЛАК. Ако наложим 8% от всички пасиви като минимално изискване спрямо системните банки, то тогава банките ще изпълнят изискването по ТИЛАК. И така с един куршум убиваме два заека. Нещо, което е много добро. И накрая, чудесно е да се каже, искаме да платят дънакопла... на кредиторите, не накоплаците. Но не можем прекомерно да натоварваме и кредиторите. Всъщност, ние решихме, че когато има капиталов излишък, той се включва към МРЕЛ. И ние не трябва да отслабваме капиталовите изисквания. Нека да се освободим от всички тези пречки, да настояваме на капиталовите изисквания – и също така да настояваме за коефициент на задлъжнялост, а не рисково претеглени активи. Благодаря. Хубаво е на господин Констанциус да се напише транскрипт, за да се разбере ясно каква е била разликата – не виждам други политически групи. В спонтанни изказвания господин Балц. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich halte die Diskussion, diesen Slot heute für außerordentlich. Аз мисля, че тези разисквания са много важни. Лешно е да се каже, че предимствата на банковия съюз се състоят в това, че данакоплаците да няма да се налага да покриват загубите в бъдеще. Всички ние сме съгласни за това, но когато говорим за преструктуриране на банките, трябва да се погрижим това действително да се случи. И ако поемем сериозно ангажиментите си, трябва да приемем режим за спасяване със собствени средства. Това трябва да възлиза на 8% в първия стълб. Факта, че Европейската комисия не спазва препоръките на Европейския банков орган и на а, органа за преструктуриране е тревожно. ТИЛАК би трябвало да създаде надежна система. И за това имам няколко въпроса, имайки предвид, че няколко колеги вече повдигнаха много местни въпроси. И така, възнамерява ли комисията да направи така, че органите по преструктуриране да направят възможно преструктурирането по ТИЛАК? Каква е, какво е становището на органите про преструктуриране във връзка с това, че подчинеността е задължително? Как, какво отражение ще намери това в законодателството? Второ, според ТИЛАК може да има изключение от 2-3% от изискването за второстепенно, стига да участват съответните органи. Как възнамерява комисията да отрази това правило в нормативната база? Перванш Берес. Благодаря. Благодаря на нашите гости. Имам три въпроса. Първо, комисията ни каза, че ще излезе с ново предложение за ТИЛАК и от гледна точка на координацията при изпълнението не можем да не си зададем въпрос защо не се представят едновременно двата текста, кой от двата ще спечели. Може би е наивен моят въпрос. Има и ясна връзка между двете. Но и има опасност от несъответствие. не как да направим така, че онова, което договорим днес, ще се отчита при изпълнението на ТИЛАК. Второ, по въпроса за 8% комисията беше много ясна. Чух това, което казват е, преговарящите страни от е, правна и политическа гледна точка и има ясна воля за първо ниво. Е, случаите ще се разглеждат индивидуализирано и няма да има едино незаобиколимо правило. Интересно ще е да видим как ще се развие дискусията в съвета. Третия въпрос, който е свързан с първите два, е свързан с факта дали при ликвидацията не всичко функционира така, както се смята. Все едно, че всичко, че мерките са приети. Ликвидацията е много по-скъпоструващ политически инструмент. Това е свързано с психологията, политиката, елементи, които са трудно измерими. но при всички случаи това е свързано с нашата дискусия за 8%. И какво да предприемем по отношение на тези рискове? Те не са отчетени. Когато се пише законодателство, се казва има банки, които са платежоспособни, няма проблем. Само, че политическата реалност говори, че ликвидацията трябва да е възможна при изключителни условия. Свен Гиголд. Не, благодаря. Най-напред искам да благодаря на Елиза за доброто сътрудничество през годините. Не винаги между нас има съгласие, но през всичките години винаги съм ценял доверието и доброто сътрудничество и от името на зелените искам да приветствам Первам Береш като координатор от социалистите и демократите. Е, сътрудничеството между партиите винаги е било много важен елемент на нашата комисия. Пожелавам ви успех в Португалия. Убеден съм, че пак ще се видим и се радвам, че вие отивате в е, на публична длъжност, вместо да се ориентирате към лобистката дейност. По този конкретен въпрос има нужда от няколко пояснения. За мен този въпрос е по-скоро символичен. Парламентът гласува доклада Балца, който е балансиран компромис. Въпросът е какво да предприемем по отношение на финансовото законодателство. След толкова много реформи не всичко е съвършено. Но ние искаме не. Това, което искаме е засилване законодателството в някои области, корективни действия в други и също така да се види къде има двойно регулиране и слабости в други области. Сега ние сме свидетели на системни слабости. Поразен бях от конференцията, организирана от комисията, след консултацията, в която участвахме, защото това, което представи комисията, не е балансиран компромис. По-скоро е едностранен списък с пожелания. Сега въпросът е, беше повдигнат от няколко оратори. Знаем, че в съвета не всички вярват в онова, което сме решили. Те вярват не и то, и то не, не се отнася до детайлите, а до основни въпроси. Дали спасяването с вътрешни средства е правилният път? Ние смятаме, че ако има частни банки, ако след една, след една такава криза, те трябва да могат сами да понесат риска си. В противен случай това не съответства на основните правила на пазарната економика. В някои случаи някои държави членки поискаха стандарта да бъде отслабен – няколко ключови играчи, в това число съвета по преструктуриране Европейската комисия, настояват за 8%. И логическото заключение е, че това трябва да е минималният МРЕЛ. В противен случай не е логично. И сега научаваме, че Италия Франция, Франция в съвета настояват да се решава в зависимост от конкретния случай и 8% да бъде изключение, не е минимумът и комисията е, зае страната на тази комисия с тясната правна интерпретация на това правило. Така че големият въпрос е каква ще бъде позицията на парламента? Ще бъде ли той част от движението за отслабване и съобразяването с желанията на определени заинтересовани лица или ще останем твърди и ще държим на 8% капиталови изисквания са минимумът, за да могат банките да функционират на пазара като частни банки. Това е основният въпрос ние трябва да подкрепяме съвета по преструктуриране в трудната му задача да убеди държавите членки в необходимостта от 8%. Благодаря, Свен. И аз имам няколко въпроса. Трябва да кажа, че Съгласен съм с анализа, но не смятам, че това е мястото и времето, в което да го водим. Но при всички случаи е необходимо да го проведем, когато тълкуваме законодателството. Имам няколко въпроса. Първо към Европейската комисия за работата им по ТИЛАК. И как гледате на въпроса за обхвата на ТИЛАК? По-конкретно въпросът за GCT и DISIT. Вторият въпрос е към Елке Кьоник. Е, пред мен е текста на вашето изказване и вие казвате, че съвета за преструктуриране в момента не вижда потребността да променя политиката си в резултат на акта за делегация. Предполагам, имате предвид факта, че след периода на а, контрол този акт става правен акт. Този акт за делегация е съзвучен с политиката на съвета за преструктуриране. Това е много важно пояснение. Доколкото аз разбирам нещата, акта за делегация е част от европейското законодателство, който определя критериите по член 45.6. И бих искал всички институции да разбират по един и същи начин правния текст, и той да бъде прилаган по координиран начин. Казахте ML не по-малко от 8% и след това правите оговорка за големите банки. За най-големите банки. Всички банки, тези, които са твърде големи, за да фалират – Разбира се, Европейската комисия изменя акта с делегация на Европейския банков орган. И накрая във връзка с във връзка с въпроса за условията за равнопоставеност. И това е въпрос към всички институции – Двата инструмента са различни. ТИЛАК е по-мек инструмент, а МРЛ е по-твърд инструмент, но те не се дублират. И е, между тях има разлика по отношение на допустимите пасиви. Възниква и въпроса за стълб 2 и неодавнашния текст на Европейската комисия – и в крайна сметка важното е как да се оптимизира и направи разбираем механизма, а не просто да се натрупват един върху друг различни критерии. Как да съчетаем двата инструмента? Ти, лак и МРЕЛ, също така като имаме предвид и стълбовете как да направим, как да включим всичко това в един оптимален документ, който да гарантира стабилност и условия за преструктуриране. И така, един по-общ въпрос. Благодаря. Много важни въпроси. Започвам с въпроса на повдигнато от господин Хокмарк. Ние смятаме, че предложеният от Европейския банков орган стандарт щеше да ни изложи на опасност от това да бъде оспорен от съда. По същество, искам да, поя... за да искам да съм сигурен, че няма недоразумение между жените на комисията. Минимум 8% от МРЛ и минимум 8% вътрешни средства за спасяване. И имам чувство, че има недоразумение. Европейската комисия няма никакво намерение да, предложи, да предлага промяна в правилото от 8% преди банката да получи достъп до фонда за преструктуриране. Надявам се, че тук няма недоразумения. 8% минимум е МРЕЛ – във връзка с оценката на въздействието. Да, извършваме оценка на въздействието. И тук в тази оценка посочваме, че от 30-те случая, които сме анализирали, само в 3 случая имало нужда а, от поемане на загубите и рекапитализация на повече от 8%. Минимумът 5% от МРЕЛ трябва да се основава на факти, а не на пожелания. Ние трябва да разполагаме с тези данни. Ето защо смятаме, че органа за преструктуриране трябва да имат гъвкавостта да е, решават в зависимост кон- от конкретния случай. 8% спасяване собствени средства, няма спасение. Що се отнася до МРЛ, има нужда от гъвкавост. Господин Балт забата някои важни въпроса. Ние възнамеряваме да реализираме това, което е предложено в предложението на комисията. Ще изпълним и разпоредбите във втори стълб. Въпроса на госпожа Гуар. Търсих ви и имах чувство, че сте изчезнали. Ту, ту, предложенията на ФСБ нямат силата на закон и затова комисията ще излезе с предложение за Европейски законодателен акт, който законодателите трябва да приемат. и имаме нужда от пълноценно предложение на комисията с оценка на въздействието, както обикновено. По-нататък въпросът е на госпожа Берес. Имаме нужда от МРЛ. Днес госпожа Кьонин го каза много ясно. Тилак трябва да, да бъде прият до 2017 година. Надяваме се, че двата ангажимента ще могат да бъдат е, приложени едновременно. Европейския банков орган. Uh, Благодаря, господин председател. Първо въпроса с 8%. Основното е, и комисията и борда го казаха също. Не очакваме е, комисията да прави изменения, които да променят е, политиката по МРЛ, която вече е прията. Борда каза, че не смятат да променят политиката си. Това се отнася и до други органи по оздравяване при структури на банките извън единия. По ролите на, на е, съвета за финансова стабилност, е, тук вече това е от гледна точка на законодателите. Много от нашите органи, които са членове в борда, участват в дискусиите, така че тяхната гледна точка е представена, но мандата ни идва от парламента и съвета, разбира се по е, редиц, няколко души поставиха въпроса за е, съвместимостта на МРЛ и изискванията по МРЛ и ТИЛАК. Е, мисля, че трябва да има един последователен комплект изисквания, иначе трудно ще бъде ще банките да се съобразяват с различни е, изисквания, различни технически спецификации, които имат една и съща цел. Важно е, разбира се, да има и, право, е, и равнопоставеност е, като е представен, са представени изисквания да по МРЛ, но е, разбира се да не става, да няма конфликт между тях и ТЕЛАК. И няколко души поставиха въпроса за това дали можем да опростим рамката може би ще се намерят възможности в хода на приложение на ТИЛАК да се опростат е, някои е, аспекти, е, чрез техническите спецификации, например, и ние ще потърсим е, възможности да го направим, след като, разбира се, е излезе окончателното предложение на комисията. Благодаря, Елке Кьоних. Благодаря, господин председател. Само да повторя едно от изреченията, които вече казах и да е, допълня това, което каза Пирсън и е, представителя на ЕБО. МРЛ е единственият инструмент, който имат е, органите по оздравяване, за да постигнат е, спас, да, спасяемост, преструктуриране, реструктуриране на банките. Така че може да се каже, че решенията ще се взимат за всяка отделна банка и е, в зависимост, разбира се, от е, е, значението на съответната банка за системата. Много важно е парламента да има право да заложи МРЛ с именно такава цел да се постигне реструктуриране. Нали, е, въпросите ви, защо според нас няма нужда да променяме политиката си? Много е, е, дискусии имаше за това дали отпадането на 8% и тези 4 години на постепенно на, въвеждане са основна промяна или не. Ние в, работим много упорито по е, проекта на ЕБО и смятаме, че това не е състоятелно. 8%, е, и това е отговор на втория ви въпрос, е, с тези 8% ние поставяме ударението върху банките, които, за които има ремит на съвета. Но отново тези 8% са много повече, отколкото една банка, въпросната банка е, се нуждае. Но тези банки са за отделни държави членки и за или целия съюз, може би най-важните банки и малко се притеснявам, когато погледнем е, целия пейзаж, виждаме така наречените GSIPs, глобално системно важните е, институции, но някои от тях е, от GSIPs не са толкова важни за еврозоната, колкото други нали, сравнение с някои е, вътрешно е, важни банки си, за си, вътрешната система. Така че тези е, едни от тях ще се нуждаят от 80, 8% и може би е добре да се започне с 8% МРЛ, за да е сигурно, че е, ще има е, гарантирана такава част от пасивите. И после за равнопоставеността. Ние следим отблизо какво вършат другите органи. Е, знаем, че банките се конкурират е, и в еврозоната, и с други държави членки. Така че, когато оглеждаме ТИЛАК и МРЕЛ, е, и когато е, имаме предвид, че целта и на двете е еднаква да направят, да създадат възможност за банките да бъдат спасени и преструктурирани, мисля, че вече трябва да се търси взаимовръзката, дали да е субординация или пък сега говоря с поглед върху големите банки. Има много малки банки, където от 0 до 4% е, е чудесна е, стойност, но говоря тук за големите. И е, когато залагаме МРЛ, трябва да имаме предвид точно това – е, директивата за установяване е, и спасяване на банките, е рамката, в която работим и мисля, че това ще продължи да е така. Благодаря за вниманието. Благодаря много, председателя. Благодаря на изказалите се представителите на трите институции за участието в тази дискусия. Сега мисля вече, че има много храна за размисъл на договорния екип, е, е, преговарящия екип. Е, имате ли да добавите нещо или не? Беше чудесна е, презентация. Може би ще трябва да помислим допълнително по въпроси, да видим къде е, има разминаване, но общо взето сме много доволни от е, дискусията, проведената дискусия. Председателя, благодаря много и така приключваме с тази точка от дневния ред и минаваме на следващата. а именно назначаване председател на управителния съвет на Европейската консултативна група за финансова отчетност, ЕФРАК. Бих искал да приветствам след нас Жан-Пол Гозес. Жан-Пол, удоволствие за нас, че сте тук в тази комисия защото вие играхте в тази комисия много важна роля дълги години наред. И както вероятно знаете, господин Госес е кандидатът на комисията за председател на управителния съвет на ЕФРАК. И сега, по, за да спазим процедурата, Трябва да проведем, да изслушаме кандидатите, да чуем какво има да каже господин Гозес и е, още днес е, ще гласуваме за неговото назначаване. Отново добре дошъл е, добре дошли сред нас. Е, имате думата за презентация. След това ще чуем въпроси от депутатите. Имате думата. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че се връщам изпълнен с топли чувства в Европейския парламент. Виждам познати лица, виждам приятели. Такива са превратностите в живота. След години наред в Европейския парламент и в годин в Европейската комисия имах две годишна пауза и сега съм кандидат за председател на ЕФРАК. Трябва да кажа, че аз не разполагам нито с качествата, нито с компетентността на моя приятел Волф Клинц, който беше първоначално избран – може би моята кандидатура е твърде амбициозна. От друга страна имам економическо, юридическо образование, имам професионална кариера като университетски преподавател по политикономия и право. Освен това съм работил като адвокат в Парижкия съд, бил съм в апелативния съд и също така съм бил правен и бюджетен директор на една от банките, специализирана в финансиране на местните общности. 2007 година прекратих този вид професионална дейност, за да се посветя единствено на работата си като евродепутат. Трябва да кажа, че го направих, защото бях и кмет на една малка общност. Знаете, във Франция имаме и много малки общини. Аз а, бях такъв кмет в продължение на 30 години на едно много малко селище в Нормандия. Имах удоволствието 2007 до 2014 година да бъда координатор на групата на НП Работих и с, заедно и с мой приятел, колегата Балц. Освен това, участвах в работата по множество важни законодателни предложения, като директивата МФД, кредитните агенции, европейския семестър и така нататък. Няма никакво съмнение обаче, че ЕФРАК може би изисква по-голяма компетентност от това. ЕФРАК, освен това, беше преорганизиран след доклада Мещат. Така че позицията на председателя на ЕФРАК е много особена. Но този председател би трябвало да може и да работи за интереса на заинтересованите страни. Ефрак би трябвало да може да нормализира работата на множество от държавите членки. Председателят на Ефрак обаче има една нова функция след препоръките от доклада, който споменах. Ефрак, освен това, знаете, че работи на множество нива. От една страна имаме техническия комитет, който е много специализиран. Имаме и борта или съвета. Освен това, Ефрак разполага и с експертни служители, защото областта е много специфична. Може би трябва да обясня как аз възприемам ролята на председател на управителния съвет на ЕФРАК. На първо място това е нова организация. Би трябвало всички различни нива на правомощия да работят в хармония заедно. Освен това, има главен директор, който отговаря за служителите и би трябвало с него заедно да се изпълнят необходимите норми, така че ЕФРАК да съветва комисията и международните счетоводни организации. Направеното до сега е отлично, но могат да бъдат осъществени и подобрения, така че Европа да бъде още по-силна в международната финансова отчетност. Така че председателят просто ще работи съгласно нормите, определени от ЕСБ. Също така, би трябвало започналия вече процес на нормализация да отговаря и на счетоводната политика в Европа, именно пруденциални изисквания, надежност и отчитане на специфичните нужди в Европа. Мисля, че това е и ролята на председателя. Да следи зададените насоки наистина да бъдат изпълнени. Също така трябва да сме сигурни, че направената оценка на въздействието има такива оценки и те са много задоволителни, вземат под внимание и макроекономическите последствия. Трябва да се види как този метод на отчитане се отразява върху економическия растеж – защото някои елементи може да се окажат обратното на стабилизаторите при криза. Това виждам аз като възможен председател на ЕФРАК. Трябва да кажа също така, че за мен е важен обществения интерес. В доклада си Филип Мещат говори и по тази тема. Необходимо е критериите да бъдат доразработени и ако трябва променени. Общественият интерес също би трябвало да има своята роля при действащите счетоводни стандарти. Но за да може да се отрази обществения интерес трябва да се работи заедно с парламента. Той е нашия незаменим партньор. Затова за мен е важно да се укрепят връзките с трите агенции. В съвета сме само наблюдатели, но трябва да работим и с агенте, да се търси консенсус и на международно ниво. Аз и преди съм казвал във вашата комисия, че съм имал възможността да бъда в личен контакт с председателите на трите агенции. Надявам се добрите ни отношения да продължат, за да може да се работи още по-хармонично заедно. Заедно с ЕЦБ и с ЕФРАК. По отношение на парламента, много е важен доклада Столоян. Вие го гласувахте вече. В този доклад се съдържат важни наблюдения, ако ми позволите да изразя мнението си по него. И накрая благодаря, че ми възлагате доверие като възможен кандидат бих искал да работя заедно с Европейския парламент, да си имаме доверие и да работим в тясно сътрудничество, да организираме редовни срещи по искане на ЕФРАК или на Европейския парламент, да работим с председателите на групите – които вие представлявате тук, така че при по-сложните въпроси да провеждаме съвместни работни заседания и също така кратки дебати. Ефрак не може само да отреагира. Не, Ефрак трябва да бъде проактивен, да решава въпросите, да ги повдига още преди останалите да са ги забелязали – и не да изчаква да се случи нещо и след това да отправя препоръки. Е, ЕФРАК съветва Европейската комисия също така, но неговите отношения с Европейския парламент са важни, така че аз съм готов, ако встъпя в тази длъжност, веднага да проведа работно заседание с съответните евродепутати и да установя работни връзки. Когато бях координатор, бях свикнал да работя с колеги от всички политически групи, да намирам необходимите компромиси и не виждам защо този колегиален дух да не ми помогне и на новото място. Това бих искал да ви кажа съвсем набързичко. И разбира се, както е процедурата, съм готов да отговоря на въпроси, дано не са много трудни. Много ви благодаря. This, say, Наистина отлично представяне. Много е хубаво, че вие държите на отношенията си с парламента и проактивната роля на ЕФРАК. Наистина това е важно. Сега от името на политическите групи ще чуем колегите, но моля ви максимално 4-5 минути, тъй като малко изоставаме във времето. Господин Баоц. Благодаря, господин председател. И Жан Пол също. Признавам си, първо, че не мога да бъда неутрален при едно такова изслушване, поради дългогодишната ми дружба с Жан Пол и чудесното сътрудничество с него. Наистина личи колко добре, е, колко сме близки и колко добре работихме, ще проличи от въпросите, които имам по неговата презентация. Е, до голяма степен той отговори на тях с е, своите уводни думи. И за мен обаче има един допълнителен въпрос. И предвид ограниченото време ще е, го поставя. Каза, че Европа трябва да се изказва, да излиза с мнение по общи глобални въпроси, е, по стандартите за, на конкуренция. Би ли задълбочил малко е, това си е, тази е, позиция? Кои са основните, важните въпроси, по които Европа трябва да е, действа по този начин в близките години? И мисля, че мнението ми по тази твоята кандидатура е не само лична, а отразява и това на цялата група. Аз бих казал, че Европа наистина трябва да е по-силна, да говори по-високо, като що се отнася до Ефрак, то неговата роля би била на катализатор на различните европейски позиции, за да можем да стигнем до истински консенсус. Същевременно за Европа би било добре наистина Ефрак да съветва комисията. Комисията може да се вслуша или не, но най-малкото ще има различни гледни точки по някои много важни въпроси. Струва ми се, че това е работата и на целия екип на Ефрак. А именно да търсим възможно най-широка основа на позициите, които заемаме на международно ниво и да бъдем проактивни, да предвиждаме някои бъдещи дебати, както и възможни противоречия или различия в ущърп на Европа. Тук има какво да се работи. Комисията, доколкото знам, е твърдо решена да работи по този начин. Именно и за това Ефрак до някъде беше променен. Но неговият таки продължава и сега да работи. А двойката председател и главен директор би трябвало да може да работи добре. Тук няма да има конкуренция от гледна точка на правомощията. Бих си позволил и шега. Тази сутрин разговарях с главния директор по телефона. Той е англичанин, говори английски. Казах му, ако ще се конкурираме в нещо, то ще е кой първи ще проговори по-добре езика на другия но Ефрак наистина трябва да бъде обединен и да се ръководи хармонично. Благодаря, Перванш Береш. Благодаря, господин председател. Благодаря много и за направеното представене. Е, Всъщност аз сега съм координатор на групата на социалистите и демократите. Знам, че вие бяхте много добър координатор. Ако вземам думата, то е защото имам три въпроса. Първо, отдавна познаваме Ефрак. Още дори от самото начало Вие го описахте много добре. Понякога обаче ми се е струвало, че Ефрак всъщност е по-скоро застъпник на други роли в Европа. Също така ме интересува какво бихте казали защо има такова забавяне. И ако има забавяне за Ефрак, то какво ни казва то за начина на работа в Европейския съюз? И още един въпрос по Международния стандарт за финансова отчетност номер 9. Знам, че той беше въведен с цел да се улеснят дългосрочните инвестиции. Вие какво мислите за оценката, която ЕФРАК направи по този стандарт? Смятате ли, че ЕФРАК разполагаше с всички необходими инструменти и оценили достатъчно въздействието? Имам и други въпроси, но се надявам да ми отговорите на тези. Благодаря. Всъщност аз също председателствах комисията ЕКОН по време на първия си мандат. Но първо за връзките с ИАСБ. Трябва да кажа, че тук ще споделя една тайна. Избора на кандидат всъщност не означаваше, че има лоши отношения, а по-скоро се свеждаше до моите лични убеждения и до начина ми на действие. Аз не исках никого да засягам. След това вие споменахте въздействието Всъщност, наистина, оценката за въздействие, която беше направена, трябва винаги да взема под внимание макроекономическите елементи, като също така се разглеждат политиките. Ние съветваме. Аз съм бил адвокат и знам, че когато съветваш, е необходимо да кажеш какви са нормите, но твоето становище може да бъде последвано или не. Така или иначе задължението ти е да дадеш това становище. И според мен това трябва да е метода, по който ще работя и в бъдеще. Thank you. Благодаря, Бент Луки. Благодаря, господин председател. Ще говоря от името на Сейп Камал, който е, се извинява, че не може да присъства. Благодаря, господин Гозес, за това, че сте тук. Благодаря и на колегите от ИКОН за бележките, които направиха до тук. Мисля, че назначаването на нов председател на ЕФРАК е добре дошло за нас, предвид колко време вече беше без такъв ръководител тази организация. Наистина препоръката ви намери е, своята, вашата кандидатура намери подкрепа в доклада на господин Столиян неодавна. Ясно е, че ЕФРАК е, предоставя е, технически анализ на високо равнище и се ангажира с е, оценки на въздействие, така че стандартите, които те е, одобряват да отразяват е, е, обществените интереси по един достоверен начин. Приветствам това, което казахте, че имате намерение да продължите една здрава връзка с парламента, за да е, и да насърчавате дискусия с нас. Е, е, това е важно за тези девете стандарта, които навлизат в решаваща фаза на оценката им. Сега, в неудачния доклад бе поставен въпроса за противоречието между единия борд за счетоводна акантност и ефрак и е, разпределението на техните е, правомощия. Вероятно, знаете, както Жером Ханс каза от е, ръководителя на съвета за френски е, счетоводни стандарти преди време, концептуалната рамка, целта на е, е това звено е да е, предостави една, а, е, а, в, един модел, който да е полезен за вземане на решения но за разлика от това, директивата, счетовата директива, директива и според решението на Европейския съд, тази разпоредба трябва да се отнася до всички възможни и предвидими пасиви такава разпоредба трябва да съществува в счетоводните отчети и е, само печалби, които са е, е, реализирани в балансите, трябва да се считат за дивиденти е, и подлежащи на разпределение между заинтересованите си. Това е Въпросът ми е, признавате ли, е, че това е, е противоречие и ако е така, е, имате ли предвид начин за е, отстраняването на това противоречие? Благодаря. Благодаря за въпросът ви. Трябва да кажа, че е, моята е, кандидатура е така доста е, претенциозна. Още по-претенциозно е да отговоря пряко на тези въпроси. Аз нямам пряка легитимност, за да е, коментирам е, решение на съда, но е, мисля, че е, смятам да свиквам редовно заседание, на които да се разглеждат такива въпроси и да се мисли по техническите елементи. И ако заема тази, този пост, наистина ще разговарям с един малък кръг от компетентни лица, които да с които да разискам по тези въпроси. Сега по дългосрочните инвестиции, въпрос, който постави госпожа Берес, е, това е нещо, което ме е, занимава, е, заменяваше ме и като е, е, депутат, да не пенализираме тези дейности, да не, да не е, пенализираме е, инвести, инвести, дългосрочните инвестиции е, чрез е, е, счетоводните, стандартите на счетоводна е, отчетност. Благодаря, Силви Голар. Благодаря, господин председател. Аз е, всъщност тук съм срещу вас, но си включих компютъра. Благодаря за това, че сте сред нас. Наистина, Имам чудесни спомени от работата с теб, твоите качества, твоите компетенции. Въпросът ми е какви ще бъдат вашите приоритети на този пост и в краткосрочен и в по-дългосрочен план. Дългосрочен план имам предвид, нали, разбира се, в случай, че бъдете избран. Как ще започнете работа в този сектор? Е, както е, би било добре между, взаимодействието между глобалното европейското и национално равнище да се е, осъществява на практика, колкото и да е сложно. Въпросът е какви ще бъдат приоритетите на новоизбрания председател на управителен съвет на ЕФРАК. Благодаря. Е, първо по е, доклада на господин Солиян, аз го четах с много внимание, е, също така отделните е, предложения за изменение също е, изчетах внимателно Схвърля се интересна светлина върху начина по който е, се разглеждат всички въпроси. Моите приоритети, като, ако остана председател, разбира се, да, да е, ръководя този екип, екип, който да е, е в пряка връзка с генералния директор. Е, Сега факта, че Фрак е ще има нов е, е, председател и нов генерален директор след дълго, много месечен вакуум, е важно предизвикателство, защото това е, е, от това ще зависи в крайна сметка до каква степен ще се приложат нови идеи, които дълго време са е, били е, заложник на избора на, на, на нов е, е управително е, тяло. Аз съм е, от хората, които е, е не се придават важно, са по-скоро е, се вслушват е, в очакванията е, от реформите. Същевременно, е, разбира се, ще трябва да поддържам връзка с съответните агенции. Сега имам чувство, че някои от тези агенции са се отдръпнали е, в известен смисъл. И е, не, си, не играе достатъчно ролята. Това е в отговор на въпроса на е, Балц. Е, е, Мисля, че в работа с тях мога да допринеса да, в, да бъда полезен. Сега, в международните а, връзки, отношения, трябва да се опитаме да работим, например, с цел по-добре да развием а, да работим по упростяването, упростяването по отношение на малките и средни предприятия. Това е, е посочено и в доклада на господин Солеян. при прилагане на е, е счетоводните стандарти. Колкото до другото, тези периодични срещи, които предлагам не само от групите, които се занимават а, с тези въпроси а, и предимно с тях всъщност, а, мисля, че а, тази съвместна работа а, ще е ползотворна. Ако работим в а, колегиум, така да се каже, работата ни ще е много по-ефективна. Благодаря, господин Макарти. Е, искам да предам е, извинението на господин Фабрио Дамасе и е, да задам следния въпрос на господин Госес. Всъщност два въпроса. Първия е свързан с състава на органите за счетоводни стандарти, като и АСБ, борда за международните счетоводни стандарти и другата if, IFRS, е, колкото до органите за счетоварните стандарти, смятаме, че структурите за управление е, би трябвало да отразяват обществения интерес и ако не е така, какво, какви начини за подобряване на, в това отношение виждате? Вторият ми въпрос. Мнозина от нас смятат, че отчасти кризата, економическата криза се държеше на един е, консенсус, който доведе до закрилата на институциите е, в е, ущърп на интересите на европейските граждани. И мисля, че вие като депутат е, в този парламент сте е, участвали, сте наясно с това. Въпросът ми, бихте ли ме утешили по някакъв начин, че вие няма да сте част от е, именно тази система на въртящата се врата, на прехвърляне на номенклатурата от едно място на друго и дали смятате да направите нещо сериозно в това отношение? по организацията на ИФРАК, когато си кандидат за председател на съществуваща организация, която се реформира, аз не мога да се произнасям по сегашната организация. Това би било неуместно и няма да съответства на представата, която имам за отговорност парламентаристите и компетентните органи могат да оценят реформите и работата, но не е моя работа да коментирам състава. Смятам, че и в Ефрака идеята за организация, която представлява различни интереси, е добра Знам, че някои биха искали това да бъде въобще публична агенция. Това не беше взетото решение и за това аз се съобразявам с съществуващата рамка. Тя не е неизменна. По втория въпрос аз бях парламентарист от 2009-2014 година, когато работих по економическите и финансови въпроси. Солидарен съм с работата, извършена през този период от едно голямо мнозинство, което беше наясно с проблемите на кризата и решенията, които да се вземат. Може би не са идеални, но все пак по-добри, отколкото ако не беше направено нищо. Аз мисля, че тази дейност е общо взето положителна. Що се отнася до останалото, не принадлежа към тайна организация. И а, що се отнася до конфликт на интереси, от две години, откакто не съм депутат, е, не съм упражнявал възмезна дейност и съм отказвал всички предложения, които ми бяха отправени за лобиране. Аз съм ковчежник на фундацията Шуман, фундация, чиято цел е да популяризира европейската проблематика, така че Европа е моят ангажимент. Добре дошъл отново, Жан-Пол. Понеже зная, че говориш добре немски, ще кажа няколко неща на немски. Колегите ми е, казаха, че е, при е, би трябвало, скъпи Вернер, да си доста сдържан е, с тази репутация на Райнан Фалц е, и немския, който се говори там. Ще мина на английски. Вашата група приветства нашата, вашата кандидатура и това е признак на мъдрост от страна на комисията да ви предложи и това е признак за нарастващото влияние на парламента в областта на счетоводната отчетност. Бивша колега се предлага за този пост. Приветствам това, което казахте за приоритетите, т.е. ЕФРАК да може да се грижи за обществения интерес и макроекономически капацитет за анализ. Приветствам и това, което казахте за демокрацията, отчетността на ЕФРАК пред парламента и също така положителният ви коментар за доклада Столоян толкова дълго продължи нашето сътрудничество, че е ясно мнението ни. Сега имам два въпроса по същество. Доклада Розиер, началото, той положи началото за реформата. В този доклад се споменават правилата за счетоводна отчетност, процикличността на тези правила – беше една от причините за, те, за кризата. За съжаление, до момента няма правна последица от препоръките. Готов ли сте отново да огледате наследството Деларузяр? Второ, говорихте за повече Европа в областта на счетоводната отчетност. Съгласен съм. Към Европа, на Европа принадлежат ценностите и демокрацията ще потвърждавате ли, ще утвърждавате ли и в бъдеще тези демократични а, принципи? Второ, ще ни представите ли списък с всички лобисти, които са ви предложили работа при тях? Мога да ви дам списъка той не е толкова дълъг, разбира се. По първия въпрос. Всичко това, което е свързано с демокрацията. Аз съм готов да се води дискусия и всичко да се сложи на масата. Що се отнася до процикличността, мисля и аз като теб, че има някои елементи, които дадаха своят принос към кризата и когато говоря за активната роля на Ефрак, за това става дума. Чрез взаимодействие между парламента и Ефрак, мога, може да се види какви технически средства да бъдат приети. ЕФРАК е специализиран орган. ние можем да повдигаме въпроси и можем да представяме идеи за отговори. Ако ми гласувате доверие, ще се опитам да упражнявам а, тази длъжност с а, а, прагматизъм и здрав разум в обществен орган. Това е целта, която си поставям. Благодарение на доброто взаимодействие между парламента и ЕФРАК, смятам, че ще успеем да постигнем добри резултати. Европа за свобода и пряка демокрация иска ли да се, отка... да се изкаже ИНФ? Е не. Можем да приключим това изслушване. То бе... премина много добре. Поздравления! Сега трябва да проведем много кратко обсъждане. То няма да ни отнеме много време. Благодаря, Жан Пол. Unfortunately, we need to be in camera, even if... За съжаление, заседанието трябва да се проведе при затворени врата, въпреки че то ще бъде много кратно, така че всички от тези, които нямат право да са на това заседание, моля да напуснат. Ask, uh, кандидатурата на Жан-Пол Гозес е, като председател на съвета на ЕФРАК. Нека да направим пробно гласуване. Моля ви, гласувайте с да и на пробното гласуване. Още двама души трябва да гласува. Добре, край на гласуването. Сега вече гласуваме назначаването на Жалан Пол Гозес за председател на съвета на Ефрак. Тайно гласуване. Тайно гласуване. Нали така? Извинявайте, не беше тайно гласуване. Правилата казват, че гласуването е тайно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 36 за, 5 има против, 2 ма въздържали се. Господин Гозес е назначен. Поздравления. Преминаваме към гласуването за неподаване на възражение към делегирания регламент на комисия от 17 май, допълващо регламент на Европейския парламент и съвета по отношение на регулаторните технически стандарти. Предлагам ви да гласуваме кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме поименно текста с измененията. Моля ви, гласувайте. Край на гласуването. 37 да, 6 въздържали се, няма възражение, приема се. Благодаря. Следващите заседания 13 юни след обяд и вторник сутринта и след обяда закривам заседание. 13 юни. Да, след 13 дни. Ще си липсваме едни на други, но пък на 13 ще се радваме отново да се видим.